следва да се занимаем с изявлението на заместник-председателя на Европейската комисия и върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност за положението в Южен Судан. Давам думата на министър Куркула. Заповядайте. Президент, honorable members, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, нека да кажа в началото, че изключително много се натъжихме от информацията за инцидент, в който 200 души, много от които жени и деца, се удавиха докато бягат от насилието в Южен Судан, в Малакал. Съболезнования на техните семейства. Този трагичен инцидент добавя още жертви към онези в Южен Судан. Европейския съюз проявява сериозна загриженост относно влушаването на положението в Южен Судан. Имаме информация за огромни нарушения на човешките права. Според последни данни, 10 000 души са били убити и повече от 400 000 са вътрешно разселени. Около 50 000 души са напуснали страната. Наред с неимоверните страдания на народа на Южен Судан – настоящата криза заплашва да засегне един много по-голям район. Район, който така или иначе не е особено стабилен, беден е и там има много конфликти. Онова, което ще се случи в Южен Судан е много важно за Европейския съюз. Ние сме готови да подкрепим международните усилия с цел спиране на насилието и продължаваме да призоваваме за политическо решение, възоснова на преговори, решение, което ще даде възможност на лидерите в Южен Судан да изгладят своите е, спорове по мирен начин. Заедно с международната общност ЕС работи от е, самото начало за предотвратяване на този конфликт, който проистече е, от спор, който може да доведе до хаос и до гражданска война. Ние обещахме помощ за Международната организация за развитие, обещахме помощ в областта на, на медиацията, обещахме да работим за намиране на устойчиво демократично и политическо решение. В тази връзка бих искал да коментирам доклада на госпожа Де Кайзер. Доклада беше прият през декември миналата година. Там се изтъкват предизвикателствата относно изграждането на държава в Южен Судан. Ние поздравяваме ICAT. Организацията не жали усилие, когато се опитва да намери равновесието и възможността за разговори между различните заинтересовани лица преди да е станало твърде късно и да е избухнала гражданска война. Госпожа Аштън приветства започването на мирните преговори в Южен Судан. Тя иска да има бързо споразумение относно прекратяването на огъня. Използването на сила няма да реши нищо. Знаем го и от опит. Върховният представител смята, че трябва да има незабавно прекратяване на огъня с ефективно наблюдение, за да може да се спести на народа на Южен Судан допълнително страдания. Надявам се, че това ще стане максимално бързо и че ще има стабилен процес, прекратяване на огъня, както казват и говорителите на президента на страната. Кати Аштън е готова да работи за политически диалог, в който няма да бъде пренебрегната темата за освобождаването на всички политически лидери, които са задържани в Джуба. Госпожа Аштън призовава и двете страни да се въздържат от изявления, които могат да породят допълнително насилие. Нека да кажа ясно. Онези, които подстрекават към насилие, на практика забавят постигането на примирие, поставят пречки пред политическия процес, по-конкретно усилията по медиацията на Айгад и въобще пречат на решаването на конфликта. Тези лица трябва да знаят, че за действията им ще има последствия. ЕС започна работа в дипломатически план, за да се стигне до примирие. Специалният представител за африканския рок Александър Рондос е в този регион от 25 декември и работи 24 часа в денонощието, за да спомогне за мирния процес. Той поддържа тясна връзка с ключови участници в процеса в Южен Судан и в целия регион, подкрепи работата на Айгад. Европейския съюз предложи своята подкрепа от политически и от финансов характер. Много е важно всички да останем обединени, да останем зад Айгад и да дадем шанс на процеса проявяваме сериозна загриженост относно информацията за нарушение на човешките права. Всички трябва да знаят, че нарушаващите човешките права, извършващите престъпления ще бъдат подведени под отговорност. Цивилните лица трябва да бъдат защитавани. Ние приветстваме решението на Африканския съюз за създаването на комисия, която да разследва нарушенията на човешките права, които са извършени от 15 декември 2013 година насам. Както и да разследва причините, които породиха насилието. Европейския съюз призовава тази комисия да започне своята работа максимално бързо. Призоваваме и укрепването на мисията на ООН в Судан, за да може тя да защити цивилните лица. ЕКОВАС и делегацията на ООН оказват подкрепа, те помагат и ние помагаме за евакуацията на граждани от Джуба. Всички продължаваме да даваме хуманитарна помощ на онези, които се нуждаят от нея. От декември 2013 година комисар Георгиева обяви, че ще бъдат отпуснати 50 милиона евро, като целта е да се набави чиста вода, подслон за хората, които страдат. 170 милиона са отпуснати през 2013 и 2014 година като хуманитарна помощ. В заключение искам да кажа, че наред с погубването на човешки животи има сериозен риск насилието да се прехвърли към други страни от региона. Това положение трябва да бъде избегнато и може да бъде избегнато. Всички лидери трябва да гарантират обаче, че това няма да се случи. Ето защо трябва да се поеме незабавен ангажимент за спиране на насилието и за провеждането на диалог. Ако това не се случи, ще бъде платена твърде висока цена от населението на Южен Судан. Нека да не забравяме, че този народ се бори активно за своята свобода. И е много важно всички да останем обединени да подкрепяме Айгат и да дадем шанс на мирния процес. Европейския съюз е готов да положи всички усилия в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Сега ораторите от името на групите. Господин Преда от е НП, две минути. Благодаря, госпожо председател. По време на сесията от декември 2013 година ние гласувахме доклад, изготвен от госпожа Декайзер относно усилията на международната общност за Южен Судан. За съжаление, само няколко дни по-късно въоръженият конфликт между силите на правителството и силите на бившия вице-президент а Машар избухнаха и имаше катастрофални последици за хуманитарната ситуация. Многократно се говореше за политическата нестабилност в тази а, страна, но аз никога не съм се представил подобна ситуация, каквато наблюдаваме в момента. Рискуваме Южен Судан да бъде разделен между северна и южна част на Южен Судан. Броят на загиналите в конфликта непрекъснато нараства. Има множество случаи на нарушаване на човешките права. Затова считам, че ние трябва да приветстваме всички положителни сигнали, които постъпват от този регион и аз искам да ги подкрепя. Председателя на съвета каза, че Африканския съюз има добра инициатива да създаде анкетна комисия. Но президент Салва Кир и Рик Мачар трябва да не допуснат засягане на цивилното население. Необходимо да се стигне бързо до преустановяване на огъня и до започване на политически процес. Европейският съюз трябва да насърчава един истински процес на помирение в Южен Судан. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Декайзер от групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. С голяма така научихме колко много са жертвите в Судан, колко много хора е трябвало да се изселят от местата, където са живели. Хората в Южен Судан не заслужават това. И тук искам да подчертая нашето съчувствие и да подчертая и начина по който работи Европейския съюз там, защото и по-настоящен в Аджуба има трима служители на Европейския съюз, които продължават да работят въпреки тежките условия и е, работят изключително професионално. Е, когато Южен Судан обяви своята независимост, там нямаше каквато и да било държавна структура. За две години е много трудно да се изгреши държава, изгради държава. През декември вече обсъждахме нестабилността на тази млада държава, липсите там в областта на демокрацията, на образованието, проблемите свързани с междуетническите конфликти, с въоръжените групи. Е, всичко това представлява огромен риск, да не говорим за конфликтите с северните съседи на Южен Судан. Но не трябва да се отказваме. Две години и са твърде малко време, както вече казах, от 2011 до 2013 година 800 милиона евро са посветени е, на усилия в тази държава за изграждане на държавността и за хуманитарна помощ. Е, предвиждат се още средства за хуманитарна помощ. Има, множ... Има защо да продължим да подкрепяме хората в Южен Судан е, и с сътрудничеството на Южен Судан. Но тук трябва да е, подчертая, че най-важното да се занимаем с основните проблеми проблемите, свързани е, с е, демокрацията и с огромната корупция. Няма как е, да се правим, че рискове няма да има и за бъдеще, но трябва да продължим да пазим надеждата жива. Благодаря, господин Мишел. Две минути. Господин председател на съвета, госпожо председател кризата, която наблюдаваме в Южен Судан, има множество а, източници. Економическото положение вижда се също какъв е ефекта на петрола. Те се намират и в труден а, регион. Отличният доклад на госпожа Декайзер показва риска, трудностите, при създаването на една държава. Действително, както каза колегата Декайзер, две години не са достатъчни. Страданията на суданските граждани, които, сред които има много вътрешно разселени, има в целия регион проблеми. така че е трудно да се намери за сега решение. Вярно е, че се намираме на кръстопът. Президентът и неговият съперник, бившият вице-президент Машар, предизвикаха този етнически конфликт. Ние настояваме за незабавно прекратяване на огъня, за да има достъп за хуманитарната помощ, освен това да бъдат освободени всички политически затворници. Искам да поздравя специалния представител на ООН за Южен Судан Джонсън, който направи нужното за да се стигне до възстановяване на конституционния ред с посредничеството на ИГАТА. Европейския съюз има важен ангажимент в Южен Судан и би било добре да се предвиди удължаване на мандата на представителя на Европейският съюз за африканския род. Той има редовни контакти с фактори в Южен Судан и ако не се удължи мандата, това ще означава дефицит на ангажимент от страна на Европейския съюз. Ние, разбира се, настояваме тези, които са виновни за нарушаването на човешките права и на престъпления срещу населението, да бъдат изправени пред съда и международната общност трябва да направи нужното, за да не се допусне гражданска война. Благодаря. Давам думата на колегата Дюран, но тя всъщност не е в залата. Затова давам думата за групата на консерваторите на колегата Танок за две минути. Госпожо председател, само преди месец е, ние приветствахме напредъка на Южен Судан от е, независимостта на сам и ние окоръжихме тази страна да предприеме допълнителни реформи, тъй като тя е млада демокрация. Само за няколко седмици Южен Судан е на ръба на пропаста, тъй като има политически крамоли, има противоборства и освен това има междуетническо напрежение. Замесени са интересите и на е, петрола, е, естествено. 10 000 души са загинали, 400 000 са разселени. Тази седмица и 200 души се отдавиха, тъй като бягаха и това показва колко е тежко положението и докъде са готови да стигнат хората на Южен Судан, за да избягат от насилието. Тази страна е била изключително уязвима винаги, дори преди самото си появяване. Много е лесно тя да се превърне в една провалена държава, да колабира, чисто и просто. А това ще доведе и до дестабилизация на африканския рок. Ето защо Европейския съюз много от членовете на Съюза, между другото, работиха усилено, за да подкрепят Южен Судан. Европейския съюз трябва да положи всички усилия за стабилност. Искам да поздравя Алекс Рондос, специалния представител. Искам да го поздравя за подкрепата за IGAT. Въобще всички организации работят добре. Ние трябва да положим всички усилия. Ако разговорите не успеят и ако се стигне до цялостна гражданска война, Европейския съюз трябва да обмисли всички опции за намеса, включително и военна намеса. Освен това, приветствам факта, че ще се направи проучване на нарушението на човешките права, онова, което се случи през декември. Е, в заключение трябва да кажа, че бъдещето на Судан е, зависи от коража на неговите лидери. Не можем да допуснем още една кървава гражданска война там. Да се надяваме, че конфликта ще приключи съвсем скоро. Благодаря. Благодаря от Обединената левица колегата Льозинг за една минута и половина. Ако разгледам от европейска гледна точка конфликтите в Африка, много често а, стереотипът е, а, това са междуплеменни конфликти, между етнически конфликти, а същевременно медиите изглежда представят конфликтите, сякаш са напълно изненадващи. Честно казано, не трябва ли да признаем а, каква е а, действителната причина за тези катастрофални събития, а именно ужасяващата бедност и ожесточената борба за власт в тази страна, която е на етап на принудително отделяне от Судан. И така, всъщност изглежда, че в Южен Судан – Сякаш западните държави си играят на лего и си строят държава. Независимо от нефтното си богатство, Южен Судан е една от най-бедните страни в света. И тези конфликти могат да да се разпространят и до съседните страни. Затова трябва незабавно да се спрат доставките на оръжия до Южен Судан и до региона и да се направи всичко възможно да се разрешат причините за конфликт. Благодаря. Госпожа Габриел, две минути. Благодаря, госпожа председател. Ситуацията в Южен Судан е особено обезпокоителна, както ни е известно на всички. Това е страна, която е засегната от десетилетия на война, но сегашната криза може да засегне целия регион. Искам да подчертая четири основни елемента. На всяка цена трябва да се избегне войната и не бива да се допуска етническото измерение да се подсили. Не трябва жените и децата да бъдат принуждавани да напускат Южен Судан, независимо от етническата им принадлежност. Трябва да се защитят е, гражданското населението. Не могат да бъдат е, разрешени лични спорове а, е, чрез силата на оръжието. На трето място, без пиране на огъня няма да се постигне успех в преговорите. И ГАТ трябва да бъде особено настойчив с подкрепата на Европейския съюз и международната общност като посредници. Трябва да се вслушаме повече в Африканския съюз, за да не допусне разпространение на тази криза. Не бива да забравяме основния проблем диалог между етническите общности, но също трябва да се създадат основни инфраструктури. Сътрудничеството в Южен Судан трябва да бъде прозрачно по отношение също и на управлението на ресурсите. Цялата международна общност не трябва да забравя това. Необходимо е да направим всичко, за да може за да не се превърне намирането на решение в химера. Благодаря колегата Кортес Ластра за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. От името на повече от 3 милиона души, които имат нужда от а, хуманитарна помощ, от името на 200 хиляди разселени, Европейския парламент иска да прикани правителството на Южен Судан и всички замесени в конфликта да го прекратят и да поемат по мирен път. Това е една нова държава и за нея трябва да кажем, че не е достатъчно да има само прекратяване на огъня. Населението там плаща много висока цена и е много важно да се подчертая, освен това, че трябва да се заложи на изграждането на инфраструктура на институции, тъй като това е изключително необходимо за една млада държава. Трябва да има примирие, трябва да има наказание за онези, които са извършили престъпленията. Не може да продължаваме с тази безнаказаност. Трябва да се поеме лична отговорност. Европейския съюз трябва да играе по-активна роля и да помогне на усилията на Африканския съюз да се предотврати гражданска война. Би следвало всички да седнат около маста за преговори и да се договорят за един траен мир. Благодаря. Благодаря. Сега всъщност още не сме на спонтанните изказвания. Госпожа Гомеш на минута и половина. Три години след независимостта в Южен Судан виждаме насилие и страдание – Европейския съюз се опитва да работи и с а, местни организации, с международни организации. Хората, които се опитват да работят там, са изключително смели. Е, опитват се да договорят а, незабавно престановяване на огъня, да се а, стигне до мир в Джуба. Крайно време е да се настои, че трябва да се сложи край на насилието, да се зачитат правата на човека и онези, които са ги нарушавали, да бъдат осъдени за това. Милиони евро бяха вложени за изграждане на държавна структура и за е, основни структури в Южен Судан. Може би трябва да промислим стратегията си. Е, е, не, следва средствата е, от Европейския съюз да се използват за защита на интересите на елита в правителството. Също Същевременно това доводи до допълнителни междуетнически сблъсъци. Насилието се увеличава всъщност следствие на усилията, които ние полагаме лидерите там трябва да направят всичко възможно да бъде назначено служебно правителство и след това да се свикат избори през 2015 година. Да се направи всичко възможно във вътрешен план, за да се спре, спрат конфликтите. И Северна, Северен Судан в никакъв случай не трябва да злоупотребява с тези конфликти в Южен Судан, а, за да печели. Благодаря на много на всичко, което прави Европейската делегация там. Благодаря. А, спонтанни изказвания. Колегата си Систия. Южни Судан е 15 просинца. Благодаря, госпожа председател. На 15 декември миналата година Южен Судан навлезе в нова спирала на насилие, този път поради конфликт между президента и бившия вице-президент. За съжаление, тази страна не се умя да запази мира и стабилността след постигането на независимост. Това, което е особено обезпокоително, е, че има междуетническо измерение на конфликта наред с многото убити, хилядите беженци и вътрешно разселени исла, лица, се стигна и до трагедията с Фери Бота. Ние подкрепяме усилията на ООН и на Африканския съюз и започването на преговори на 7 януари, но за сега те са установение. Трябва да не се допусне допълнително страдание за народа на Южен Судан. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, госпожа председател. Положението в Южен Судан е, има опасност да дестабилизира целия регион. Е, две години и половина след е, независимостта на Южен Судан, държавните структури там са доста крехки и в страната се водят е, е, ожесточени е, борби и за контрола върху петролните полета. Жертвите на тези сблъсъци всъщност са гражданите на Южен Судан. Хиляди души са пострадали и, множество, и много хиляди са напуснали страната, бягайки от насилието. За съжаление обаче, трябва първо да, да се предприемат мерки за преустановяване на насилието. И това трябва да стане а, чрез примирие между въоръжените групировки и а, въоръжените сили на Южен Судан. Благодаря, госпожа Каркола. Госпожа, госп... благодаря, госпожо председател. Ситуацията засяга целия регион. Тази страна се нуждае от цялата подкрепа на международната общност. Има някои положителни развития чрез участието на ИГАТ. Местните организации разбират каква е тяхната роля като посредници в мирния процес. Миналия уикенд имах възможност да обсъдя този въпрос с бившият министър-председател на на Норвегия, господин Бюнвик, стана ясно, че в Южен Судан се нуждаят от демократично ноу-хау, как работи опозицията, как действа правителството, какви политически партии са необходими. Добре е, че същите организации осъществяват много важна роля в тази страна хуманитарната помощ на Европейския съюз от особена важност, но е трудно хуманитарната помощ да, да достигне до хората на място поради сложната ситуация. Трябва да бъде е, изпратена гражданска е, мисия за урегулиране на кризата. Благодаря, госпожа Кромберг има думата. Благодаря. Можем и би трябвало да направим много повече за тази криза. Трябва да има спешна помощ и Европа трябва да я даде. Искаме да призовем държавите членки на ЕС да обмислят възможността да участват с въоръжени сили в Южен Судан. Освен това, бихме искали върховния представител да предвиди участие на необходимите структури. Смятаме, че трябва да има последващи действия спрямо мисията на ВСЕК на Европейския съюз. Много е важно да се борим за разоръжаване, за интеграция, за обединение. Ако е необходимо, трябва да се започнат преговори в рамките на някакъв междуправителствен орган. Трябва да се работи за медиация, за диалог. Точно в този случай имаме нужда от по-добра координация между специалните представители на Европейския съюз, на Великобритания, на ООН и на Норвегия. Благодаря. Благодаря, госпожа Вержия. Merci, madame la благодаря, госпожо председател. Резолюцията, която разглеждаме, задава въпроси за положението и начина по който то се, е, се стигна до него в Южен Судан. Не става дума само за междуетнически конфликти, но за о, о, кой или не пореден път е, за инструментализирането на тези конфликти е, за нечи интереси. президента показа истинската си същност е, и е, предаде своите съюзници от вчера. Всички, които осъдиха е, това предателство, включително бившия заместник, вице-президент Риек Машар са в затвора. Вместо да помагаме на диктатори, и на корумпирани режими, трябва да се помага на онези, които се опитват да постигнат мир и демокрация, за да не се повтори случилото се в Руанда. Благодаря. Министър Куркулас има думата. Заповядайте. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Кризата в Южен Судан започна преди по-малко от месец. В неговата основа е политическа битка, битка, която ескалира в безразборно насилие. За да се сложи край на още една катастрофа в региона, е необходимо да се отчитат няколко фактора. Първо, тази криза няма да бъде разрешена чрез продължаване на насилието. На второ място, ИГАТ действа бързо, за да бъде в центъра на медиа... медиацията и ние подкрепяме тези усилия и ги приветстваме. Европейският съюз приветства всички местни, регионални и международни усилия да подкрепят ИГАТ и иска да обезкуражи силно външната намеса, която може да осложни вътрешното положение, да засили напрежението. Трябва да се сложи край на военните действия, насилието срещу мирното население трябва да бъде прекратено. Тези, които са виновни, за тези жестокости и за нарушаване на правата на човека трябва да бъдат подведени под отговорност. Въпреки, че военните действия започнаха само преди месец и половина, техните корени са много по-отдавна. Необходим е засилен диалог между двете страни, диалог, който трябва да проправи пътя за помиряване, включващо всички. И в заключение всички страни трябва да гарантират безусловен достъп на хуманитарната помощ, връщането на десетките хиляди южносудански мъже, жени и деца. Ако този конфликт продължи, рискът от избухване на гражданска война нарастват чувствително. Хуманитарната ситуация се влушава. Има хора, които напускат страната, а тези, които остават вътре в страната, могат да бъдат въвлечени в конфликта. Трябва да се сложи край на тази трагедия и нека да не се заблуждаваме. Ние е, всички ще бъдем подведени е, под е, отговорност, ако се провалим. Благодаря. Получих 6 е, е, проекторезолюции в заключение на това разискване. Приключваме този дебат. Гласуването ще бъде утре, четвъртък, 16 януари. Сега, съгласно дневния ред, преминаваме към е, общо разискване за търговските споразумения с Мексико и Чили.